Uh, Добър ден, колеги. Преди да преминем към гласуването днес, съобщение. Компетентните органи е, в Великобритания съобщиха на Европейския парламент, че се е, е, за избирането на господин Даниел Далтън, който ще замести починалия господин Брадбърн от 8 януари 2015 година и във връзка с член 7 алинея 1 за избора на членове на Европейския парламент, както и член 4 или не първо от процедурния правилник, приветстваме колегата Даниел Далтън от 8 януари 2015 година. Разбира се, по процедурния правилник стои проверка на неговите на неговата декларация. Е, и е допустимост. Е, той е подписал декларация за това, че не, не изпълнява задачи, несъвместими с неговите задачи в Европейския парламент. И така, преминаваме към гласуването. Първият ни доклад е доклад на господин Ферера. Докладчикът има думата за две минути